mes chers collègues, nous reprenons nos travaux et ce matin, notre... Скъпи колеги, нека продължим работа. Днес сутринта предстои да ни докладва главният ни докладчик по бюджета за 2017 година. Всички раздели. След това ще проведем разисквания Нямам съобщения за вас. Ако господин Гайер е готов, веднага му давам думата. Äh. Благодаря, господин председател. Междувременно изготвих документ, който допускаме бил предоставен и на координаторите и докладчиците в Сянка. В този документ се съдържат моите предложения за това как да подходим към многото изменения, внесени от политическите групи, отделните парламентарни комисии и от отделни депутати. От вчера насам, вероятно обаче, този документ вече не е актуален. От политическа и интелектуална гледна точка бе трудно, що се отнася до идеята, която ни изложи госпожа Георгиева вчера след обед и която според нас представлява голям напредък, да вземем отношение в този документ. В него не са отразени идеите на госпожа Георгиева, тъй като той бе изготвен в понеделник и вторник. Специално благодаря на колегите от секретарията на комисията, които пожертваха уикенда си, за да изготвят разчетите за бюджета, които са в основата на този документ. Колегите подробно се запознаха с измененията и приеха някой от тях в зависимост от това дали ни го позволява законовата рамка и дали от политическа гледна точка има смисъл. Без тяхната безценна помощ щях да съм загубен. Поканих ги на обяд, което беше само един малък знак на благодарност от моя страна. Колегите работиха много усилно, изготвиха информационни бележки, работиха и през последните дни, за да се изпълни споразумението, което бяхме вече постигнали. Благодаря на моите асистенти, благодаря на колежките, държа да подчертая, че в групата на социалистите ми сътрудничиха предимно жени. Както вече ви казах, трябва да разглеждаме този документ с известни резерви, тъй като междувременно настъпиха промени в онова, което ни представи комисията. Изправени сме, както казах, пред интересни предизвикателства в политическо и интелектуално отношение. Госпожа Георгиева вчера ни представи документ, който, по който трябва да вземем отношение през идните месеци. В документа вече сме включили някои идеи, които отчитат междинния преглед на многогодишната финансова рамка. Сега трябва да вземем отношение по другите промени, което няма да е лесно. Интересна е ситуацията от политическа гледна точка. Ще се добави един нов елемент. Тази есен трябва да излезе докладът на работната група на господин Монти, доклада за собствените приходоисточници. Той ще внесе друг интересен елемент. Вече сте запознати с немалко аспекти от минали процедури по съставяне и приемане на бюджета. По редовете, по които съветът предлага промени, предлагам да се върнат прогнозните разчети на комисията. Това не е нищо ново. Не е нищо ново и предложението съществуващите специални инструменти, като маржа за непредвидени разходи, общия марш за ангажиментите, да бъдат използвани, да бъдат мобилизирани, за да може по някои критични функции на бюджета да бъдат увеличени средствата. Съкръщенията по механизма за свързване на Европа и Хоризонт 2020, направени в полза на ЕФСИ, трябва да бъдат отменени, доколкото това е възможно. Трябва да се продължи работа по Европейската инициатива за младежка заетост. Има немалко добри инициативи по пилотните проекти и подготвителните действия. Трябва да успеем да се наложим за колкото се може повече от тях. Това ме отвежда до един първи важен момент, който може би е спорен тук в комисията ни. Още в самото начало искам да ви изложа този момент. Това е моята категорична позиция. Може да настъпят промени в бъдеще, но нека сега ви изложа аргументите си. Знаете, че има предложение за подготвителна дейност със срок от 3 години, по която да се мобилизират 90 милиона евро. Става дума за насърчаване на сътрудничеството в европейската уражейна промишленост. Това е един важен елемент от разработваната в момента обща политика за сигурност и отбрана – Въпросът ще се обсъжда утре на срещата на върха в Братислава. Не става дума за някаква случайна инициатива или за идея, родена в главата на някой творчески настроен човек. Става дума за тема, която ще бъде поставена на дневен ред от държавните и правителствени ръководители и по която ще се постига политически напредък. Какво е моето лично мнение? В момента Европейският съюз не се намира в особено добро положение. Не можем да оздравим съюза, като установим обща външна политика и политика за сигурност. От друга страна сме изложени на опасности, отвън които налагат необходимост от подобна политика Нямам възражения, като се има предвид това срещу тази подготвителна дейност. Имам възражения срещу предложението за финансирането й. Трябва да сме наясно, че 90 милиона по които трябва да бъд, от 25 милиона, от които трябва да бъдат предоставени последващия бюджет, ако бъдат одобрени, ще се отразят върху финансирането на други много важни и много полезни пилотни проекти и подготвителни действия. Защо? Защото по бюджетния ред за тях има горна граница. Затова и трябва да вземем политическо решение. Политическо решение за това, кои пилотни проекти и подготвителни действия искаме да бъдат финансирани – ако подготвителното действие за оръжейната промишленост е сред тях, то тогава автоматично ще намалее броят на останалите проекти и действия, които бихме могли да финансираме. Това е проста математика. Имам едно предложение. Знаете каква е моята позиция, не веднъж съм ви я излагал. Влязох в европейската политика, защото според мен в политиката има немалко предизвикателства, с които отделните държави членки могат да се справят по-добре заедно, отколкото по-отделно. За съжаление, това не винаги се отразява в бюджета защото сме изправени пред много общи задачи, а средствата, които ни предоставят държавите членки, от които до голяма степен зависим, ни най-малко не са достатъчни. Вероятно положението ще се подобри, ако се осъществи предложението, което ни бе представено вчера. Ако според мен сега като се има предвид, че има други механизми, например механизма Атена, по които държавите членки могат да финансират съвместни проекти в общата външна политика и политика за сигурност, създадем възможност за финансиране от европейския бюджет на мерки в тази област, то ще дадем тласък на промени, които след това много трудно ще овладеем. Държавите членки, комисията, който и да е друг, ще започнат да ни излагат разумни, добри идеи и ние от своя страна ще се окажем в положението да сме принудени да ги подкрепим. Може и дори и да ни се иска да ги подкрепим. Но трябва да вземем предвид и бюджета, да се запитаме дали има бюджет за финансирането на подобни мерки. Независимо от това, което ни изложи вчера госпожа Георгиева, аз съм на мнение, че за момента няма бюджет за финансирането на подобни действия. Затова имам и резерви във връзка с това предложение, предложението тази подготвителна дейност да се финансира от европейския бюджет. В спрям момент се извършва активна лобистка дейност. Лобират, лобира кой ли не, от френското правителство до госпожа Холмайер. Не знам дали по-скоро ще се наложат французите или госпожа Холмайер но в момента съм за това да търсим други източници на финансиране. Правната служба има идея. Бюджетният ред за тази подготвителна дейност може да бъде съставен, може да се предвидят средства. Така ще покажем, че принципно не сме против. Но Що се отнася до бюджета, нека първоначално предвидим нулева сума. Ще впишем и коментар по този бюджетен ред. ще заявим спрямо комисията, че искаме от нея да излезе с друго предложение за финансирането на тази подготвителна дейност. Има време за това в рамките на бюджетната процедура. Може да се използват външни приходи, може да се използва и механизмат Атена. Има възможности. Ще предвидим отделен бюджетен ред, така ще покажем, че искаме този проект да бъде реализиран. Ще покажем също така, че за финансирането му, че няма в момента възможност за финансирането му по настоящия бюджет. Ако държавите членки искат да бъде проведена тази съвместна операция, те също трябва да участват в финансирането й. Много важно ще бъде да направим всичко това, защото ще имаме възможност така да финансираме и други пилотни проекти и подготвителни действия. Функция 1А. Тя е пряко засегната от всичко това, което ви изложих до тук. Предложението е средствата по бюджетните редове да бъдат приспособени съобразно нуждите на ЕФСИ. Имам предвид Хоризонт 2020 и механизма за свързване на Европа. 50% от средствата по бюджета за 2017 година следва да се поставят в гаранционния фонд за ЕФСИ, в бюджетния ред за тази гаранция няколко програми Erasmus, Косме и EURES. Средствата по тях ще бъдат повишени. Възможностите на Европейската агенция за мрежова информационна сигурност ЕНИСА също трябва да бъдат разширени. Трябва да вземем предвид и искането на Комисията по економически и парични въпроси. Тя иска да се предвиди резерв за финансовото отчитане и одита. Трябва да се предвиди и бюджетен ред за специални събития, special events. Имам предвид, например, предстоящата Олимпиада. Колегите от Австрия биха искали тя да се финансира с европейски средства. Мисля, че една такава инициатива си заслужава да бъде подкрепена. Логично би било програми в областта на спорта да се финансират по еразъм. Този източник на финансиране е на разположение. Би ми се искало комисията да ни гарантира предложението на австрийската страна също да бъде финансирано, ако то може да бъде прието по същество и от формална гледна точка. Би ми се искало да се използва Еразъм като източник на финансиране. Бяха изразени и някои резерви, а именно, че създаването на бюджетен ред с целеви средства не е точно това, което би ни се искало да направим. Но ако разчитаме на Еразмус спорт и нещо не се получи както трябва, то тогава специалните олимпийски игри може и да не получат достатъчно финансиране, ако не е предвиден отделен бюджетен ред по европейския бюджет. Ще разговарям с комисията, за да видя какви са шансовете за финансиране по Еразъм Спорт. Ако има достатъчни гаранции по Еразъм Спорт за австрийската страна, то може и да не се създава отделен бюджетен ред. Но създаването му ще бъде нещо като застраховка. Застраховка живот за специалните Олимпийски игри. Ще се спра и върху още един момент, по който се изразява немалко критика. ЕФСИ. Никак не ми се иска да има неблагоприятно въздействие върху функционирането на този инструмент. Абсурдно би било някой изобщо да мисли нещо такова, че ми се иска да се наруши функционирането му. Създаването на този фонд за моята политическа група бе предпоставка за подкрепата ни за Жан-Клод Юнкер. Един социалист никога не би искал този фонд да не сработи. За съжаление обаче тази програма не функционира така, както би ни се искало. Подобна критика се отправя от колеги от Комисията по економически и парични въпроси и то не само от нейни членове социалисти. На дневен ред е въпросът за допълващия характер на финансирането. Какви проекти се финансират към момента по ЕФСИ? Финансират се, например, магистрални отсечки в Германия. Германия не е най-бедната страна в Европейския съюз. Не сме задлъжнели, имаме огромни приходи от е, данъци. И защо точно в държава като Германия следва да се финансират публично-частни партньорства за изграждане на магистрални отсечки? Не това е основната цел на ЕФСИ. Освен това, няма равновесие по този фонд. Още от самото начало държавите членки не подхождаха, на сери... не го вземаха на сериозно. Постоянно се омалуважаваше тяхната роля. По-силните економически страни с добре развит финансов сектор се възползват обаче повече от ЕФСИ, отколкото други държави. Има високо развити, изключително високо развити финансови центрове в Европейския съюз. В някои държави членки, в други държави членки това не е така. В някои държави членки, като Федерална република Германия, има изключително добре развита система от насърчителни банки. В други държави няма такава система. Този дисбаланс не може да бъде преодолян на европейско равнище, но поне можем да признаем, че има дисбаланс. Можем да се опитаме да принудим Европейската инвестиционна банка да се включи, за да коригира дисбаланса, като предоставя повече техническо подпомагане, като предоставя повече консултантски услуги на държавите членки, където няма добре развита система от насърчителни банки. От това за нас като парламентаристи възниква въпрос дали да излезем с такова искане пред Европейската инвестиционна банка, надявайки се, че тя ще проумее за какво става дума и ще се намеси. Или пък следва да се възползваме от последния инструмент, с който разполагаме като парламентаристи, за да излезем по-категорично с искането си пред Европейската инвестиционна банка. Ние като парламентаристи нямаме възможност да се намесваме повече по инструменти като ЕФСИ. Искаме да удължим срока на действие на фонда. Ще бъде създаден подобен фонд за финансирането на Африка. Но всички тези инструменти, предвид структурата си, не допускат участие от страна на парламента. От самото начало трябва за това да излезем с определени условия, да обвържем учредяването на тези инструменти с определени условия. В продължение на 6 месеца преди учредяването на фонда се борихме за установяването на структура по него, която да отговаря на нашите представи. Сега обаче, когато фондът вече функционира, нямаме възможност да се намесваме в работата му. Можем да излизаме само с интелигентни аргументи. В миналото излизахме с добри аргументи спрямо съвета. Няма нужда да ви казвам доколко съветът ги взе предвид. Но разполагаме единствено и само с тази възможност. Можете да кажете, господин Гайер, изобщо не сте прав, ЕФСИ функционира отлично, много добре познаваме господин Хоер. Достатъчно е само да му се обадим по телефона и той ще направи онова, което искаме. Ако това е мнението на мнозинството тук, ще му се подчиня. Но мисля, че можем да разчитаме само на нещо, с което разполагаме черно на бяло. Затова, ако искаме да подобрим функционирането на EFSI, е Имаме конкретна възможност и трябва да се възползваме от нея. Може и да не го направим, но в такъв случай според мен ще допуснем политическа грешка. Функция 2. Първо няколко думи обаче по функция 1b. so, der Vorschlag ähm, geht dahin, Предложението е по категория 1Б и това е най-важното предложение по тази функция, което ще ви представя тази сутрин. Средствата по Европейската инициатива за заетост да бъдат допълнени с 1,5 милиарда евро под формата на ангажименти и плащания – Вчера комисията представи нови цифри, които ще трябва да анализираме. Не бях доволен от това, че бяха предвидени допълнителни плащания, по които да се дофинансират вече започнали проекти. Но към момента комисията възнамерява да гарантира функционирането на този инструмент за заето след първоначалните затруднения по него. Затова това е и добре, че се предвижда допълнително финансиране по него. Функция 2. И тук искаме да се върнат стойностите от проекто бюджета. По въпроса за финансирането. Необходимо е финансиране за пакета за извънредни мерки, най-вече в сектора на млякото и млечните произведения. Не съм сигурен обаче, че още сега, на такъв начален етап, трябва да предвиждаме конкретни суми в бюджета. През месец октомври комисията ще излезе с писмо за внасяне на корекции. Знаем, че тази промяна ще доведе до допълнителни средства по функция 2 би ми се искало, готов съм да предоставя цялата тази сума на сектора на млякото и млечните произведения. Ако тя е по-ниска от 500-те милиона, които предложиха християн-демократите. Готов съм да се вместя в рамките на тази сума. Няма никакъв спор по това, че има нужда от такова финансиране. Няма никакъв спор и по това, че искаме да направим нещо, но аз съм на по-друго мнение по стратегията. 500-те милиона, които изискаха християн-демократите, са конкретен сигнал. Нямам нищо против това предложение, но не би трябвало да използваме сумите по този бюджетен ред още сега, защото ще има писмо за внасене на корекции и ще могат да бъдат предвидени още средства по него. Функция 3 Характерно за тази функция е, че комисията изцяло използва маржа по тази функция, за да финансира всички действия, необходими по пакета от мерки за сигурността. Съветът доста едностранчиво съгреши по отношение на програмите в областта на културата. Предвиди съкръщения и символичен марш в размер от, ако не се лъжа, едва 27 милиона евро. Предлагам да отхвърлим това предложение. Програмите в областта на културата наистина са с добавена стойност на европейско равнище. Те са необходими, особено като се има предвид настоящото положение в Европейския съюз. Затова съм и за допълнително финансиране по тези програми. Предлагам да подкрепим Европал, Евроюст и ЕАСО по мерките за гъвкавост. Предлагам да финансираме и три допълнителни инициативи по Европейската година на общото културно наследство. Едната инициатива е Европейският фонд за издирвателно-спасителни операции. Той може да бъде финансиран по Европейския фонд за солидарност. Другата инициатива е механизма за финансова солидарност за бежанците. Той може да бъде финансиран по фонда за обежище, миграция и интеграция. По функция 4 И тук въпросът е сложен. Как принципно подходих към тази функция? Не знам какво ще остане от европейската политика за развитие, като се има предвид, че основните инструменти по нея, средствата по тях се използват за финансиране на втория транш по механизма за бежанците. За тази година сме поели ангажимент от 750 милиона евро по този инструмент. Предложението на комисията предвижда изтегляне на средства от инструмента за предприсъединителна помощ и инструмента за политика на добросъседство. Ако се направи и това, то от тези инструменти няма да остане почти нищо от политическа гледна точка. Това беше моята принципна позиция, когато анализирах тази функция. Затова предлагам програмите, по които е предвидено да бъдат съкратени, преразпределени средствата, да получат по-високо финансиране, да се предвидят и допълнителни средства по общите ни приоритети. Подпомагането, например, на турската общност в Кипър – определени бюджетни редове по инструмента за сътрудничество за развитие, Агенцията на ООН е за палестинските бежанци и други. Има предложения от групата на либералите и Комисията по развитие, които приех. Това са предложения за нови бюджетни редове за доверителните фондове. Имам и още едно предложение по функция 4, което ще ни даде възможност по-добре да финансираме пилотните проекти и подготвителните дейности. Става дума най-вече за техническо предложение, от което обаче ще има и политически последици. Става въпрос за специалните представители на Европейския съюз. Разходите за тях до момента се финансираха по функция 4. Не е задължително обаче да се финансират по тази функция, защото става дума за административни разходи, които следва да се покрият по административния бюджет. За това предлагам специалните представители да бъдат извадени от функция 4 и да бъдат финансирани по функция 5. Така по функция 4 ще имаме марш от около 15 милиона евро. Инги, ти може би можеш да дадеш по-точната цифра. Тези средства по функция 4 ще ни дадат възможност по-добре да финансираме подготвителните дейности. Функция 5 по тази функция работи най-вече колегата Тарант. Затова от свое име ще кажа само, че се върнахме на стойностите по проекто, от проекто бюджета и по тази функция. С това приключвам. Merci, Благодаря, господин главен докладчик. Благодаря за усърдието от ваша страна, от усърдие на вашите служители по време на уикенд. Това да си главен докладчик преди дебата не е лесна работа. Господин Тарот има думата за останалите раздели. Благодаря, господин председател. Няколко кратки коментара по другите раздели. Започвам по един егоцентричен метод с внимание насочено към парламента. Очертава се съгласие между мнозинствата – а именно политическите групи са решили да създадат 76 нови длъжности или места. Искам да призная, че съм част от мълцинството и не подкрепям тази идея. А за първи път между нас има разногласия. Виждате с а, колко конфликти е изпълнена политиката, особено по въпросите на бюджета. Що се отнася до другите институции, очаквахме парламентът да възстанови проекто бюджетните редове, които бяха съкратени от съвета. И трябва да подкрепим а, това, което се иска за Европейския съд. Защото проблемът беше предизвикан от съвета. И съдът никога не е искал толкова изменения. И сега ние съкръщаваме разходите по основните същностни дейности на съда. Вчера решихме един от проблемите, повдигнати от колегите в Комисията по външни отношения. Става дума за дела на националните европейски служители в Европейската служба за външни дейности. Има едно предложение за звено за стратегическа комуникация с 16 нови места. Трябва да кажа, че аз подкрепям тази идея. И може би господин Гар е споменал това, но аз не го чух в превода, но има едно предложение за преместване на специалните представители. Също така искам да ви помоля за възстановяване на бюджетния ред за контролния орган по защитата на данните. Това е, господин председател. Благодаря, господин докладчик. По агенциите. Господин Гайер. Предложил съм значителни промени за агенциите. В началото ви казах къде. Какво предлагам? Предлагам да се отменят съкръщенията, които е предложил съветът. А като общ курс предлагам за унези агенции, които са съкратили щата си с 5%. Това са повечето агенции. Да се върнем на щатното разписание от 2016 година. Предлагам да се предвидят повече средства за ЕНИСА. По функция 3 предлагам да се предвиди по-голямо финансиране за Европол, Евроюст и ЕАСО. А що се отнася до щатното разписание на Европол, се водят много спорни разисквания. Комисията по граждански свободи и правосъдие е взела своето решение, но първоначално като че искала да реши нещо друго. Няма много точна представа за момента. Предлагам Евроюз да получи още 10 места, ЕНИСА още 6, Европол още 12. Мисля, че за момента този щат ще е достатъчен за Европол, за да се справи с новите си задачи. Добре е да се повиши щатът му, като се има предвид, че има нови задачи, например борбата с тероризма. Сега по специалните инструменти и плащанията. Специалните инструменти. Предложението е резервата за спешна помощ да разполага с 1 милиард това са очакванията на Европейския парламент във връзка с междиния преглед на МФР. Като се има предвид предложението, което ни бе изложено вчера, трябва да разгледаме този въпрос още веднъж. Проекто бюджетът за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията и фонд Солидарност трябва да, тук трябва да се върне проекто бюджетът. А плащанията? Съкръщенията, които предлага съветът тук, също трябва да бъдат отхвърлени. Кредитите за плащания трябва да са над стойностите в проекто бюджета. В някои области са увеличени кредитите за поети ангажименти. Там, където комисията е заложила прекалено песимистичен разчет за плащанията и освояването е високо, трябва да се повишат кредитите за плащания. Така съотношението ангажименти плащания трябва ще стане едно към едно. Et peut-être pourrons-nous... Може ли да, да намерим връзка с, с многодишната финансова рамка и нейното преразглеждане? Госпожа Георгиева каза, че специалните инструменти с ангажимент, с поето задължение, могат да станат плащане. И може би ще успеем да убедим съвета в това за бюджета 2017. Благодаря на докладчика. Сега давам думата на докладчиците в Сянка. Първият е господин Морешан. Благодаря, господин председател. Добро утро, колеги. Аз искам да благодаря на докладчика за извършената работа и за духа на сътрудничество, който се поддържа в работата с докладчиците в рамка. Сега измененията на ЕНП от миналата седмица. Направихме оценка на проекто бюджета, представен от комисията в е, края на юни бюджет доста ограничен, но нашите приоритети бяха дефинирани в началото на мандата. Създаване на работни места и заето силно за гражданите и кризата с беженците. Смятаме, че проекто бюджета на Европейската комисия е по-уместен от позицията на съвета. Затова моята група каза, че никой от съкръщенията, предложени от съвета, могат да се приемат от председателя. Дори и председателят на нашата група каза това в началото на седмицата. Така че оборване на съкръщенията, предложени от съвета, е първият ни приоритет. Второто. Докладът прият от голямо мнозинство за презглеждане на МФР това е докладът на колегата Обдрихт и колегата Тома и нашите изменения са в съзвучие с това, което прие парламента в доклада за МФР. Три, както каза докладчикът, искаме да оборим всички съкръщения в свързване на Европа. Това беше позицията на Европа. Това беше, наш, това беше нашата позиция и, вс, и а, всички институции приемаха това, когато се прие ЕФСИ по отношение на функция 1А. И искаме да премахнем всички съкръщения, предложени от съвета. Групата ни предлага да се използва съществуващия резерв в подкрепа на МСП и мерки за насърчаване на растеж и създаване на работни места, е именно МСП, наука, програмата Мари Кюри, Европейски следователски съвет е, Еразъм, Косме, както казах, е, малки и средни предприятия в областта на изследванията. Всички предлагаме да се възстанови всичко в да се използва резерва за създаване на тези мерки. Второ, инициативата за младежка заетост предложихме едно изменение, което предлага финансирането за тази инициатива за 2017 да се запази на същото ниво, както и в началото на МФР 2014 и 2015. Вчера от председателя Юнкер казахме, че, младеж, че инициативата за младежка заетост помага на младите да си намерят работа. Разбира се, комисията ще, ще направи оценка на тази инициатива, но докато няма оценка на комисията, която да, довед, да очертае недостатъците, в тази инициатива. Не виждаме защо финансирането на този проект е, трябва да се намалява и затова сумите, предложени от комисията, 1 милиард за инициативата за младежка заетост е недостатъчен и за това отправната ни точка съответства на позицията на доклада Обрих Тома. Също така в тази функция ЕНП предлага изменение – в което се предлага 4 милиона увеличение на финансирането за най- нуждаещи се в Европа. Ние смятаме, че трябва да покажем на най-нуждаещите се в Европа, че те не са забравени в бюджета. В функция 2 Предложихме изменение, докладчикът вече спомена това, в което подкрепяме производителите на мляко, които са засегнати от млечната криза. Знаем, че комисията ще изпрати коригиращо писмо, но ние смятаме, че е необходимо да покажем, че сме на страната на производителите на мляко. Това не е само символичен жест, а е важен политически акт и се смятаме, че подкрепата за млечните производители, засегнати от кризата, трябва да се включи в позицията на парламента. Също въжи и за второто изменение, което предлагаме, където се предвижда 100 милиона евро за млечните производители, засегнати от руското ембарго. По функция 3 докладчикът спомена, ниските тавани си оставят сериозен проблем. Основното, което искаме да кажем е, че трябва да се увеличи състава на Европол, който който дава сериозен принос за подобряване на сигурността в Европа. Това искат хората в трета функция. Предлагаме скромно увеличение на политиката за съседство за изтока и източното партньорство и Средиземноморието. Очакваме и на двата региона да се гледа като на приоритет от парламента с оглед на света, в който живеем. Кои са нашите съседи? Русия, която става все по-агресивна, Украина, която е силно дестабилизирана. Турция е страна, която през последните месеци е ясно колко може да се разчита на нея и Северна Африка и Близкия изток. И ако искаме да живеем безопасно в Европа, е ясно, че трябва да положим повече усилия в региона, както на изток, така и на юг. Внесахме изменение за увеличение на макрофинансовата помощ, която Европейски съюз предоставя на страни извън Европейския съюз. Предлагаме това, защото комисията предлага намаляване на микрофинансовата помощ на до 30 милиона за период 2016-2017 година. Това съкръщение е твърде голямо, затова предлагаме да се увеличи от, 30 на 45. Това съответства на становището, предложено от комисията Инта, която работи по въпроса. По-нататък, разбира се, вече ви казах какви са основните линии на нашата група. Общото сме съгласни с докладчика. Има два въпроса, по които за момента нямаме съгласие с докладчика. Ще ги представи първо парите от ЕФСИ да бъдат сложени в резерва. Нашата група няма да подкрепи това е, за нас това е не подлежи на спор. ЕФСИ е в първата година на своето съществуване. Чухме оценката на комисията, нямаме друга оценка, която да поставя под съмнение жизнеността на проекта. Може ли да се подобри, може ли да постигнем повече, за да се осигури повече равнопоставеност между държавите членки? Да, можем, но това, тъкмо това прави комисията с предложенията, които направи тази седмица. Ако не искаме да се финансира Аутобан в Германия, той няма да се финансира и средства трябва да отидат в по-рискови проекти, там където са необходими в онези сектори, в онези части на Европа, в които средства са най-необходими. Имаше ли несъответствие между новите и стари държави членки по отношение на финансовите инструменти, обществено-частните партньорства, съществуването на насърчителни банки? Да, имаше в началото на ЕФСИ е, ние повдигнахме този въпрос, но виждаме, че и комисията и ЕИБ полагат всички възможни усилия за да осигурят равнопоставеност и да намалят различията между страните. Усилията за а, е, разширяване на ЕФСИ за обхване МСП са много добри. Комисията полага усилия за да се въведат е, корекции и като, но сега да кажем на гражданите, на частния сектор и на МСП, че проект, който без съмнение е довел до създаване на работни места, подпомага предприятия, предимно на МСП. Сега да кажем, че застрашаваме този проект, ще даде лоши резултати. Няма да подкрепим средства от ЕФСИ да бъдат включени в резерва. И последното, което ще кажа, са подготвителните е, на отбраната, абсолютно да, но трябва да сме наясно с това, че 50% от е, средствата за подготвителните действия ще бъдат насочени към нови подготвителни дейности и ние трябва да вземем политическо решение дали тези подготвителни действия в областта на отбраната ще доведат до повече научна дейност в областта на отбраната, ще подобрят боеспособността ни в Европа. Дали трябва да видим дали това е политически приоритет за нас? Смятам, че да. Ще спра за сега. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Ще ви помоля да бъдете максимално кратки, тъй, тъй като трябва да приключим 10.30. Да, благодаря, господин председател. Вярно е, че по другите раздели имаме е, даваме подкрепа за много от разделите. Ние сме съгласни за намаляване на 60 места, съгласни сме за, намаля... за съкръщаване на 20 места, които не са прехвърлени към Комитета на регионите, по-скоро обратното и сме за създаването на 35 места за сигурността и също така сме за създаването на 70 места за политически групи. Парламентът не е само администрация, предимно, той е предимно политическа организация. Тук имаме дефицит. И е, този дефицит трябва да се запълни. Що се отнася до другите раздели, аз мисля, че трябва да се възстановят да се възстановят средствата за съда и за омбудсмана и контролния орган сигурността на данните. За съда трябва да се финансират 12 места за съди, така че всяка страна да има съдя. По економическия и социален комитет и комитета на регионите трябва да се интегрират местата, които не са взети от парламента, 12 от едната страна и 8 от другите. Това е напълно логично. И трябва да се направи така, че трябва да се реши въпроса с заплатите. Тук има трудности. Служителите винаги имат очаквания. По, външ... по службата за външни дейности подкрепяме баланса между европейските служители и националните служители и е, подкрепяме 16 нови места за стратегическа комуникация. Това е много важно, за да могат да се обяснят е, някои дейности. Ами това е по някои въпроси сме за, съгласни. Що се отнася до тези 75 места, ние държим, тъй като парламента трябва да има повече политически, отколкото административен характер. Да, благодаря. Господин Келмел, благодаря, господин председател. Ще взема предвид молбата ви да сме по-кратки. Благодаря на всички, които работиха по бюджета до момента, най-вече на господин Гайер. Много добро бе изложението му преди малко. Напълно съм съгласен с оценката, която дава господин Гайер на ЕФСИ. Има опасност силно да бъде ограничена прозрачността по този фонд. Освен това, съгласен съм с господин Гайри за това да не се задоволяваме само с абстрактни, неточни анализи. Нека направя едно сравнение – Може би не става дума за изцяло едни и същи неща, но когато бе учредена Европейската централна банка, началото смятахме, че правилата са ясни. Междувременно сме свидетели на създаването на съвсем нови инструменти за финансиране на прилагането на неконвенционални методи на нови модели на поведение. Ако финансиране подобно на това по FC се превърне в обичаен модел, ще се създадат и други подобни фондове, като фондовете за Африка, по които единствено и само ще даваме своето одобрение за гаранции, за средства по бюджета. Всичко останало по тези фондове ще бъде извън нашия контрол. Единствено и само с почуда ще следим резултатите от всичко това. Мисля, че трябва да се борим за компетенции от наша страна по подобни инструменти. Освен това, накратко ще ви обърна внимание на две изменения на групата на ЕКАРЕ. В първото визираме кохезионната политика. Смятаме, че тук трябва да се промени статуквото. Внесли сме някои изменения, в които в по-голяма степен се поставя акцента върху по-малко развитите региони. Не може постоянно да се говори за допълнително, за ново финансиране. Смятам, че трябва да се отклонят средства, предназначени за по-добре развитите региони, към по-слабо развитите, тъй като те имат по-големи потребности от финансиране. Предлагаме също така предвидените за споразумението ЕСА Турция средства частично да бъдат поставени в резерва. Знаем, че това споразумение в момента не функционира добре. Вероятно е то да не функционира добре и в бъдеще. Затова, поставяйки част от средствата по него в резерва, ще отправим и политически сигнал. Господин Депре има думата. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да поздравя господин Гаев и всички, които работиха с него за качеството на документа, който е представен нашето внимание в съкратени срокове. Няколко коментара. Когато анализирам представения документ, по-конкретно функция 1А Нашата група внесе редица изменения. За всички изменения има социалисти демократи НП, социалисти демократи НП, социалисти демократи НП е, и така нататък. Само социалисти демократи НП. И е, какво означава това? Това технически проблем ли е? Ние внесахме изменения по всички а, линии. Знам, че социалистите и НП правят а, бюджета сами, но бих искал да ми се обясни. Не е много коректно, какъвто и, каквато и да е техническата причина, Приемам, че докладчика казва, че става дума за компромисно изменение, но не е само тук. Иниция... Младежката инициатива, е ЕНП, Социалисти и Демократи, Младежка инициатива, е ЕНП, Социалисти и Демократи, все едно, че другите не са внасяли изменени. Аз смятам, че това е особено, тук има една специфика и, и ако има, мога да го приема само ако има някакви обективни причини. Второ, никога не съм бил за за създаването на 76 места за политическите групи. В дискусията в моята група очерта две групи онези, които са категорично против, други, други, другите казват, ако искате такива места, ще трябва да има някаква компенсация, да се балансират някъде. За нашата група това е червена линия. След малко ще стигна и до основния проблем. Да, съгласен съм с насоките предложени от господин Гайер да се възстановят всички линии, съкратени от съвета. Ако съм разбрал правилно стратегията му е да се финансира инициативата Младежка заетост и възстановяване на кредитите за Хоризонт 2020 и свързване на Европа, освен допълнителните кредити, получени в съответствие на а, преразглеждането многодишната финансова рамка. Ако не съм разбрала правилно, ме коригирайте. Заплащанията можем да обсъждаме принципа за създаване на кредити за плащания можем да разберем това в рамките на една обща стратегия, чиято цел е да се повиши нивото на плащанията, тъй като сега по а, функциите ние сме, ма, имаме известни резерви тъй като не виждам по каква обективна процедура и по какви, на основа на какви критерии махаме резервите. Няма средства. Това е, про... това е политическия проблем. Аз не вярвам в обективността на процедурата, която дава възможност да се премахнат резервите не подкрепяме принципа за резерв. Съгласен съм с вас, че трябва да се намери альтернативно решение за 25 милиона поискани от комисията. Имам обаче и въпрос. Не виждам никъде и това е принципен въпрос, който е свързан с същата логика. Измененията на нашата група настояват за увеличение на кредитите по някои редове за да а, могат да се реализират поетите задължения в, а, на конференцията в Париж. Никъде не виждам такова нещо. Тук а, има нещо в полза на зелените. 17 милиона по втори раздел. Сега едно, едно Б. Само ще обясня защо поискахме допълнителни кредити. Ние смятаме, и тук има обективна причина за резервите, тъй като комисията ще направи оценка в края на годината за ефективността на този механизъм и евентуалната корекция. Това е единствената причина, поради която предлагаме тази сума да се сложи в резерв. Аз съм съгласен с предложението на докладчика по втората втора функция сме съгласни с казаното от господин Моресан от НП. Предвиждаме е, кредити без да чакаме коригиращия бюджет, който ще бъде предложен от е, комисията. Що се отнася до функция 3? Оценяваме това, което казвате, но имаме няколко въпроса. Европол, Евроюз, добре, има достатъчни доводи, 100 милиона. Не виждам да са гласувани в Либе. Откъде идва това искане? Защото не видях това при гласуването в комисията Либе. Искам обаче да отбележа нещо специфично в функция 3. Изправени сме пред ситуация, в, ко... в който проблемите за миграцията и сигурността предполагат максимално внимание и съответно повече финансиране. Ако разгледаме предложенията на парламента установявам, че за миграцията и сигурността Европол, Евроюст и Европейския парламент иска 11 милиона допълнително, но за всичко това, което е свързано с култура и гражданство. Не казвам, че съм против, задавам въпрос. Европейския парламент иска 47 милиона допълнително. Моят въпрос е дали от политическа гледна точка това е нещо, което е разумно и има смисъл. Можем да кажем, че парламент иска 11 милиона допълнително в областта на миграцията и сигурността и 47 милиона допълнително в областта на културата. Задавам този въпрос, тъй като смятам, че заслужава да бъде поставен функция 4 имам някои технически съображения, но не тук му е мястото, що се отнася до функция 5. Потвърждавам това, което казах. Ще имате трудности с нас по отношение на местата. Имайки предвид това, че че се иска и, още, и места за шофьори. Ние сме за 35 за сигурността. Искат, искат се 270 допълнителни места, като си има предвид, че другите а, институции трябва да правят съкръщения. Не могат да поемат такъв ангажимент. Благодаря. Госпожа Ниряна има думата. Благодаря. Ще бъда съвсем кратка. Искам да благодаря на господин Гайер за представянето на ситуацията. Обърнете внимание на функция 1А и създаването на два бюджетни реда, чиято цел е да се укрепят от тези райони, които ще бъдат засегнати от Брексит. Знам, че постоянно говоря по тази тема, но няма как да подценим въздействието на Брексит върху тези райони. Например, в Шотландия, в Северна Ирландия, тези провинции искаха да останат част от Европейския съюз. Имаме задължението да не ги оставяме, да не ги изоставяме. Затова ви моля, ако може да се укрепят тези два бюджетни реда. И трябва да потърсим съответната подкрепа за тях в парламента трябва да покажем, че ние сме за мира, защото в момента Живеем в тежко положение, говорим за милитаризация, за европейска армия. Нека да се върнем към нашите корени и да видим защо станахме европейци. Заради търговията и заради мира, заради това да разберем по-добре какви са нашите съседи. Мисля, че трябва да правим политическата воля и да покажем на останалата част от Европа, че парламента основно е за мира. И накрая, и така ще приключа по този раздел, парламента е изключително важен и беше важен за споразумението от разпети петък за Северна Ирландия. Не трябва да се подкопава мирния процес в Северна Ирландия. Трябва да отправим послание на подкрепа за хората на Северна Ирландия и Шотландия, тъй като тези хора се чувстват изоставени от Англия. Отново искам да подчертая този факт. А като цяло проекто бюджета на комисията по функция 1 имаме някои категории, които са подценени. Ние, знаете, сме за създаването на работни места, за растеж. В някои случаи искаме да се възстанови проекта на комисията. От други страна, смятаме, че има места, където комисията не прави нищо за създаването на работни места. Е, трябва да възстановим инициативата за младежката заетост. Мисля, че тук имаме съгласие. Трябва да се действа бързо, обаче не можем да приемаме само средствата да отиват за резерва. Трябва да се действа незабавно искаме да подкрепим регионите, най-уязвимите слове от населението, подкрепяме разъм, медиите, научната дейност, обучението. Радвам се, че господин Гайер говори за годината на наследството. Въобще това ще бъде една възможност да покажем с каква култура разполагаме. Трябва да можем да създаваме работни места в културната индустрия. Знаем, че гръбнак на економиката в селските, в отдалечените райони са млекопроизводителите, рибарите. Трябва да ги подкрепим. Освен това, мисля, че трябва да подкрепим и мигрантите, бежанците и накрая тук имаме различия, оценявам казаното от колегите но средствата, които се предлагат за отбрана и сигурност, защо да не ги инвестираме в нещо много по-конструктивно? И отново се връщам към европейските ценности и защо въобще се присъединихме към Европейския съюз. Благодаря, господин Марагал. Благодаря, господин председател. Нека в началото да заявя, че между другото господин Гайер май излезе от залата, но благодаря му за положените усилия и за представянето. Мисля, че по много от аспектите ще можем да се договорим в идните седмици и месеци. Там, където имаме различия, едва ли ще можем да хвърлим мостове помежду си. Имаме две основни е, линии тук. Говоря за компромисните изменения. Имаме, между другото, изменения от нашата група, които сме разпратили на различните комисии, та да се върна на основната си теза подкрепяме позицията на господин Гайер да се възстановят е, онези средства, които съвета зачеркна. На следващото място, и тук правя връзка с това, което току-що заявих, Искам да припомня и позицията на нашата комисия от месец юли. Изпратих доклад с насоки за бюджета за 2017 година, както и информация за доклада Албрехт за така наречената МФР-2. Мисля, че тези два документа трябва да зададат контекста на нашата работа, и в тази връзка са и нашите изменения. А по отношение на казаното от Еразъм, то много ни харесва. Що се отнася до FC, също пълна подкрепа за позицията на господин Гайер. В началото, когато обсъждахме приемането на FC, ние имахме притеснение и мисля, че те сега се оказаха реалност, така че трябва да работим все още продължаваме да, да вярваме, че ще имаме действителен план за инвестиции, защото в момента EFSI не е такъв. И накрая, нека да не забравяме, че този бюджет независимо дали ще приемем позицията на комисар Георгиева относно МФР, трябва да се разглежда в контекста на два продължаващи проблема. Собствените приходоисточници от една страна. В последните месеци на работата по бюджета за до година този проблем ще стане по-ясен. И на второ място, това, което се случва в еврозоната. И накрая, Съгласен съм с казаното от господин Гайер относно подготвителните дейности за отбраната. Това е една нова цел. Опитваме се да създадем финансиране, възможности за финансиране в европейския бюджет, но нека да действаме през парадния вход, а не през задната врата. Има държави членки, които не успяват да изпълнят своите ангажименти относно разходите за отбрана. Ангажименти, които са поели по-рано. За тези подготвителни действия имаме цифра 0. Имаме 18 изменения, които могат да бъдат разделени на 5 групи. Много бързо ще ги представя. На първо място има изменения, които се подчиняват на идеята, че през 2017 година ще направим прегледа на МФР. Това е позицията, която представихме още през юли и продължаваме да отстояваме. Тук си има предвид, че ще има значително увеличение. Както вече заявих, когато обсъждахме предварителния документ, за нас са важни Еразъм, съзидателна Европа и така нататък. Имаме изменения, които целят да се увеличат кредитите за поети ангажименти с над 4 милиарда или някъде там. Отново казвам, това е просто отражение на това, което казахме, когато обсъждахме доклада Албрехт. Втората група от изменения – са свързани с 3% увеличение от 2018 година. Председателя господин Маргал иска допълнителна минута. Нашите изменения на следващо място отразяват позицията, че трябва да възстановим средствата за механизма за свързане на Европа и е, Хоризонт 2020. Това е позиция, която имаме от няколко години насам. Четвъртите ни изменения, четвъртия блок а, са свързани с ИТЕР и други подобни програми. И петата група, а, там цифрите са по-малки, но инициативите са важни. Гражданската инициатива, приемането на етичен кодекс от страна на комисията, предпазна мрежа за миграцията, Frontex и така нататък. Мисля, че като цяло си вършим работата добре. А по отношение на документа, който спомена господин Депре, мислим, че той е добра отправна точка. Естествено, винаги може да има критики, но по отношение на количеството и качеството, мисля, че имаме възможност да постигнем едно споразумение. Следващия оратор. Eh, и аз искам да благодаря на докладчика и един общ коментар по следвани от него подход. Съветът със своето предложение установи приоритетите и изпраща послание, че смята, че някои бюджетни редове са полезни, а други не са а, всъщност те дават парите и после държавите членки трябва да изпълняват бюджетните програми. Може би трябва да се ревизира изцяло подходът за съкръщенията. Няма да е най-доброто решение. Що се отнася до специфичните въпроси, се радваме с. А, а, се радваме с това, което беше решено за специалните инструменти. Това е положителен аспект, но гледам с тревога, както каза докладчика, както това, което беше решено за ЕФСИ, така и това, което каза вчера председателят за удължаване на този фонд и по новият фонд базиран на ЕФСИ за страни извън Европейския съюз. Ясно е, че тези програми и фондове, които трябва да посветим на тези фондове, ще, предиз... ще бъдат проблем и ще натежат на следващите бюджети. Трябва да го вземем предвид. Последния въпрос – е свързан с Турция. Знаем какво се случи през това лято, знаем как се държи правителството на Ердоган към Европейския съюз. И аз мисля, че изпращането на ясно послание с пълно преразглеждане, пълно и реалистично преразглеждане на средствата, които чрез бюджета изпращаме на тази страна, ще бъде удачно, но от тази гледна точка не виждам някакви конкретни действия, що се отнася до бюджета на парламента. Споделям позицията на докладчика за тези 75 е, нови места. Е, това ще струва над 2 е, милиона евро. И може би това не е приоритетно увеличение за бюджета. И тук остават открити въпросите за, за службата на шофьорите, която да стане част от парламента проектът се реализира, може би и тук трябва да се помислим отново. Трябва да се помисли и за партиите и фундациите е единствения бюджетен ред, който остава незасегнат и това не е добър сигнал. Що се отнася до агенциите, може би трябва да се може би е, съкръщенията не са най-добрия подход. Според мен има толкова агенции, които изпълняват е, роля, като съвсем спокойно може да бъде изпълнявана от е, генералните дирекции на комисията. Може би трябва да се рационализира дейността на тези агенции. Същото въжи и за економическия и социалния комитет и за комитета за економически и социалния комитет и, и комитета на регионите, що се отнася до службата за външни дейности, докато нямаме ясна представа за функцията и ролята й, няма защо да увеличаваме средствата. Може би трябва да имаме повече, по-ясна представа за бъдещата функция на тази служба. О, има още едно искане за изказване. Клер Муди, е, съвсем накратко, тъй като времето напредна. Искам да подкрепя докладчика и неговите усилия, особено що се отнася до FC и до връщането на първоначалните ни позиции както и идеята да се търси отчетност във всяка една рамка, в която работим. На второ място, подготвителните дейности, подкрепяме онова, което се прави, да се види откъде ще дойдат парите, да се осъществят възможностите, трябва да има стимул за действие и накрая по отношение на, на беженците, трябва да има подкрепа за тях. Това е много важно. Е, с ваше разрешение няколко думи от моя страна. А, искам да а, поздравя докладчика. А, извинявайте. Госпожа Гърдия Завал. Благодаря, господин председател. Мислех, че ще приключим до и половина. Нашата група, общо взето, отговаря на стремленията на господин Гайер, но трябва да подчертаем част от казаното и да добавим някои нюанси. Много е важно да поставим ударението върху функция 3 и културните елементи. Те много пострадаха от предложенията на комисията и на съвета. Много е важно да продължим да укрепваме своите предложения и по функция 4. Няма да навлизам в подробности. Що се отнася до подготвителните дейности за отбраната, независимо от изхода на, на всичко, мисля, че имаме добра възможност да помислим за пилотни и подготвителни дейности, като се има предвид прегледа на МФР и междуинституционалното споразумение. Един от проблемите, на който ставаме свидетели с тези подготвителни дейности в бюджета е, че част от средствата се отнемат, отнемат се от а, инициативи, които имаме в парламента. Трябва да кажем на комисията и на съвета, че техните предложения трябва да намерят компенсация някъде другаде. Този път имаме по-малък мащаб, но това се случва така или иначе. Господин Фернандес. Господин Али. Господин Али. Уважаеми колеги, аз няма да правя изказване, но чувствам се некомфортно днес тук на това заседание. Ние не сме получили абсолютно никаква информация, никаква документация. Най-вероятно господин Гайер е подготвил един много добър доклад, но ние не сме информирани изобщо за какво става въпрос. И, и ми се струва, че този е дебат за бюджет 2017 трябва да, бъде, трябва да се състои съвместно и в контекста на а, това, което ни беше презентирано вчера във връзка с многогодишната финансова рамка. Защото това, което примерно мен ме безпокои, това, което видяхме, е, че има едни преразпределения на средства. Очакват се е, плащаните да бъдат е, такива, каквито бяха по време на предходния програмен период, увеличение на средства за кохезия. Искаме да видим как те се разполагат във времето до 2020 година. И затова ще помолим за следващата седмица, когато имаме заседание, е, дебата да върви съвместно с прегледа на или преразглеждането на многогодишната финансова рамка съвместно с бюджета за 2017 година. Благодаря. Господин Фернандес, много бързо благодаря на докладчика за свършената работа. Наясно съм с всички трудности и проблеми, на които се натъква. Обеден съм, че той ще привлече всички групи и все още има работа, има време за това. Второ, в, да се постави ФСИ в резерв е изключително лош сигнал за инвеститорите. Беше казано защо. Присъединявам се към всичко казано от нашия докладчик в Сянка, господин Морешан. Още нещо – за политическата позиция. Ще дойде момент, в който преразглеждането на многодишната финансова рамка, бюджета за 2016 и 2017 ще трябва да се свържат, защото преразглеждането на многодишната финансова рамка ще има последици и за бюджета за следващата година. И в нашата стратегия до сега приемахме изменения. Измененията, които се правят, съответстват на преразглеждането на многодишната финансова рамка и за работата, вече свършена от нашите докладчици и ще бъде много интересно да се обсъди стратегията за обединяване на всички тези елементи. И ще дойде момент, в който тези решения ще трябва да бъдат взети. Никой друг не иска думата, доколкото виждам, казва председателят е, и така. Да поздравим е, е, докладчика за свършената от него работа. Сега ще навлезем в фазата на преговори със съвета и гласуване. На мен ми се струва, че посланието ни трябва да бъде ясно и разбираемо от гражданите. Ние ще бъдем убедителни в взаимоотношенията си с съвета, ако имаме ясни приоритети. Да се откажем от всичко това, което прилича на коледно дърво и да се борим за няколко приоритетни въпроса. Имам доверие на докладчики, докладчиците в сянка за това, че ще могат да формулират ясни приоритети. Нека не бъдат многобройни. Що се отнася до приоритетните действия, аз съм съгласен с унези, които е, смятат, че е, трябва да бъде дейност е, извън е, обичайният плик, обичайната сума за приоритетните действия, но ние трябва да бъдем напълно убедителни пред съвета. И накрая, аз съм европейски депутат също като вас. И утре на място пред гражданите ще трябва да обясня какво гласуваме. В момента нямам особени аргументи, за да обоснова създаването на 75-6 нови места в политическите групи. Това е моята лична група. Това е което ми диктува съвестта. Трудно ще ми бъде да го обясня на гражданите. В момент, в който всички пледират за поставяне под контрол на бюджетните средства, Нека е, е, един ден е, има опасност да плати много висока цена. Господин главен докладчик, няколко заключителни думи. Бихме си надвишили времевия бюджет, ако ще отговарям подробно на въпросите на всички колеги. Много подробни записки си водих обаче. Докато говорихте, немалко от поставените въпроси могат да бъдат обсъдени на заседанието на координаторите. Имам предвид въпросите на господин Дюпре. Изготвих работен документ, но той си остава работен, особено като се има предвид позицията, която ни бе изложена от комисията вчера. Целта ми е да се изготви силно предложение от страна на парламента, което да получи стабилно мнозинство в пленарната зала. Затова съм и готов на компромиси. Документът, с който разполагате, съдържа отправните, според мен, точки. Първоначалната ми позиция трябва да изготвим колкото се може по-силно становище на парламента, около което да се сформира колкото се може по-стабилно мнозинство. За това и от тук нататък ще разговарям с политическите групи за внасяне на евентуални корекции в текста. Ще се споразумеем, както сме правили преди. Имаме ви доверие докладчика други раздели, няма други въпроси. Закривам заседанието. Следващото заседание на координаторите понеделник 26 септември, сряда 28 септември, цял ден, с четвъртък 29 септември, когато ще гласуваме бюджета 2017 година. Заседанието за 27 септември е анулирано. Пет минути почивка преди да започне заседанието на координаторите.